а именно наследство и европейско удостоверение за наследство. Господин Курт Лехнер има думата. Sie haben das Wort, Herr Lechner. Ich Herr Präsident. Vielen Dank. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, скъпи колеги, дами и господа за европейските граждани, които притежават имущество в друга държава, за момента е невъзможно да планират своето наследство сигурно и е, разумно. Съществуват понякога нерешими конфликти, но във всеки случай проблеми, които струват пари и време. 12 милиона европейци живеят в е, чужбина. 13% от браковете са смесени. Около 3 милиона граждани от други държави живеят в Европейския съюз. Всички те са засегнати от настоящата законодателна инициатива. В момента в повечето страни членки не съществува възможност за избор на приложимо право при наследството. Този момент е съвършенно нов за момента. Към момента на смъртта всеки има право да избере законодателството на държавата, в която той обичайно местопребивава. Това се отнася до цялото наследство за за цялото имущество. това, вече няма да има разделяне на наследството. Е, съдилищата в повечето случаи ще могат да прилагат своето собствено право и за разлика от до сега съдебните решения ще бъдат взаимно признаване. За наследниците, които до този момент трябваше да се разправят с съдилища в различни страни членки, ще бъде създаден института на е, на европейското удостоверение за наследство. Е, с помощта на това удостоверение те ще могат да се разпореждат с е, наследството си, то ще може да бъде вписвано в различни е, регистри. Това ще върши и за банковите сметки. Това ще спасти на европейските граждани време и средства. Искам да обърна внимание на няколко неща. Първо, регламента не е в сила, не обхваща данъка върху наследството. Този въпрос остава без промяна. Това обикновено е втория въпрос, който се задава от е, европейските граждани. Второ, е, приложението на националното право остава без изменение. Трето, е, новото правило ще се прилага в срок от 3 години след влизане в сила на регламента. Ирландия също ще се възползва от това, Дания също. За разлика от други регламенти в тази е, сфера, например Рим 1, Рим 2, е, не става дума за кодифициране е, на вече съществуващи споразумения, а за нещо ново за всички страни членки. Предложението на комисията е с отлично качество и заслужава цялото ни признание, цялото ни а, уважение. В хода на консултацията в продължение на две години и половина това предложение беше значително а, подобрено благодарение на интензивното сътрудничество между всички институции. А, от една страна благодарение на работата на колегите в комисията по правни въпроси, от друга и на сътрудничеството на съвета. Съвета работи интензивно по цялата информация във връзка с документа. Специално трябва да благодарим на датското председателство, което доведе дискусията до успешен край. И накрая искам да благодаря и на комисията, която не само даде добро предложение, но а, повлия по един много добър начин на дискусията и консултациите. Госпожо комисар, с оглед на дискусията, която до сега водихме, ще си позволя да ви кажа, че според мен консултациите е, с комисията, консултациите по този въпрос се ръководиха предимно от жени и моля, предайте моите благодарности по-нататък. За гражданите положението ще се упрости значително, ще стане по-разбираемо. Е, в в хода на консултациите обаче трябваше да решим редица сложни въпроси. Всички обаче работиха за а, гражданите и направиха съответните компромиси. Председателя прекъсва остат, орато. Благодаря, господин Лехнер. От името на комисията, госпожа Радин, заместник-председател. Повярвайте ми, че наистина се радвам, че това предложение е включено в дневния ред на пленарното заседание, тъй като гражданите отдавна чакат, твърде дълго чакат за това. През 2000-та година съветът е, установи наличието на този проблем и нуждата от действие и сега за първи път е, се приема един инструмент на Европейския съюз е, в областта на наследството. Това няма да засегне ограничен брой хора, защото около 10% от наследствата в Европейския съюз всъщност имат международно измерение – и става дума за около 120 милиарда евро. Този регламент дава невероятна възможност да докажем, че Европа предприема стъпки за да улесни живота на гражданите, които са изправени пред трудни правни въпроси и житейски такива. Съвършено ясно си давам е, сметка, че наследството е изключително деликатен въпрос, който е свързан с националната политика по закрилата на семейството и съдебната система. И също така, че има огромни различия между националните а, правни уредби. Но а, имахме прекрасен докладчик и смятам, че това ще е едно от последните действия, които предприема а, а, господин а, Лехнер. И мисля, че а, с преди да напуснете парламента, вие а, е, отлично се справихте с защитата на интересите на гражданите на Европа. Резултатите, които предлага докладчика, са невероятни. Комисията дава пълната си подкрепа и резолюцията, която предстои да бъде приета, а, е, застъпва целите – които са заложени. Т.е. да имаме единен акт в областта на наследството по местоживаенето на починалия, да може да се планира предварително, като се избира съответната подсъдност – а, в Европейския съюз и ще имаме свободно движение на съдебни решения и съответния инструментариум. И разбира се, това е свързано и с това европейско удостоверение за наследство, което ще даде възможност на гражданите да упражняват своите права из целия Европейски съюз. Съгласна съм с докладчикът че текста, който дълго време се обсъжда, най-после бе усъвършенстван благодарение на усъдната работа, усърдната работа на докладчика и на комисията. Той настоя изключително много да се заложи на правната сигурност, когато се изготвят а, а, съответните документи за наследство. Благодаря много за свършената работа. Обедена съм, че това е един от въпросите, който ще можем да внесем през годината на европейските граждани, за да удовлетворим техните очаквания. Благодаря. Наистина, на вице-президента, на заместник-председателя на комисията. Сега думата имат представителите на отделните политически групи. Господин Лене има думата. НП. Господин председател, уважаеми господин докладчик, уважаема госпожо комисар, жалко. Този парламент никога няма да се научи. Седим тук в среднощен час е, и дебатираме по един изключително важен законопроект. Законопроект, който, както каза госпожа Рединг, ще засегне 10% от цялото население на Европа или, с други думи, 50 милиона а, е, души. И още много ще бъдат засегнати по непряк начин. Днес като резултат от обстоятелствата, защото времето е толкова е напреднало, сме твърде малко в тази зала. А, не би ли добре колегите да си спастят някои други срещи, а да дойдат тук? А, и не е ли добре да си спастим някоя друга среща и да свикаме този дебат в по-удобен час? а, наистина изключително важно начинание и изключително трудно начинание поради своя комплексен характер. Затова искам изрично да благодаря на Курт Лехнер като председател на Комисията по правни въпроси, защото той отдавна работи по този въпрос и той беше един от най-компетентните ни сътрудници. Благодаря на Курт. Курт завещава на нашата комисия и на нашия парламент страхотен прощален подарък, един много ценен юридически подарък. Мисля, че в хода на този дебат това изрично трябва да бъде подчертано, защото Курт Лехнер взе решение да прекрати своя мандат и за съжаление, подчертавам за съжаление, ще ни напуснем съвет. Много се радвам, че също беше впечатлен от нашите е, предложения. Е, съвета постъпи достатъчно, ще бъде достатъчно мъдър, ако гласува за доклада на Лехнер, защото това ще бъде едно досие, което ще помогне на европейските граждани. Това ще бъде е, един законодателен акт, който ще бъде перла в короната на парламента. Благодаря на колегата Лейне давам думата на, на е, Луиджи Берлингер от името на социалистите и демократите. Имате думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Най-напред, разрешете ми да се присъединя а, към поздравленията за докладчика господин Лехнер – да се присъединя към оценката на неговата работа, която той така последователно и така решително довърши. Имаме. Много пъти сме обсъждали този проект регламент с комисията, с съвета, с правната комисия на Европейският парламент. Но това, което той е постигнал, според мен, може да бъде горд с него. Обеден съм, че става дума за много важен въпрос. Може би той няма да привлече вниманието на мас-медиите, но изграждането на Европейския съюз зависи и от това дали ще отговорим на всекидневните нужди и интереси на гражданите на Европа. А има милиони, в различни страни членки, които се сблъскват с този проблем и които са принудени да изпълняват трудни изсушителни процедури. Европейския съюз трябва да бъде а, горд с това, че обръща внимание на нуждите на своите граждани. Например, сега, когато става дума за едно завещание, ще имат хората избор а, дали а, ще въжат законите на страната, от която произхождат или страната, в която живеят, защото има огромни разлики в законодателството на различните европейски страни. И въпросът за наследяването може да бъде извор на много трудности. дали ще се прилага закона на страната, от която произхожда завещателя или получателя на вещанието, или страната, в която обичайно живее, това е въпрос, в който трябва да има не само свобода на избора, но и по-голяма сигурност. Същото се отнася и до Европейското удостоверение за наследство, което ще се даде условия за преодоляване на възможните трудности, пред които ще бъдат изправени наследниците. Разбира се, предлаганото законодателство, предлаганият законодателен акт не е съвършен. Има много въпроси, които се отнасят до завещанията, въпроси, които не могат да бъдат решени сега. Но Надяваме се, че документът ще бъде одобрен от съвета и че той ще стане закон. Обаче Великобритания не трябва да бъде да седи на страна, защото Европа не може да решава тези въпроси без нея. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Александра Тайн, която ще говори от името на АЛДЕ. Две минути имате, госпожа. Госпожо комисар, уважаеми дами и господа, на прага сме на това да приемем досието за Европейското удостоверение за наследството. Утре ще гласуваме ще последва и закона за материалното право, за имуществените отношения. В момента ние не говорим за някакви отвлечени въпроси, помагаме на гражданите да решат най-непосредствените си проблеми. Обикновено наследниците е, трябва да е, водят процеси пред съдилищата на различни държави, да хабят много време е, и усилия, да обжалват и така нататък. За в бъдеще това трябва да бъде изпегнато. Изправени сме пред смяна на системата. За в бъдеще за наследството ще отговарят съдилищата в държавата, съдилищата на държавата, в която починали има последното си местопребиваване гласуване. Така, например, ако някой германец, който постоянно живее в Страсбург, е, смята, че е свързан повече с Германия, може да прилага германското право. И за да не трябва френския съд да прилага сложното германско наследствено право, може да отнесе случая към съд в Германия. Е, и гражданите, които обичат да прекарват зимата в Майорка, няма да трябва да уреждат въпросите по правото на Испания. Както обаче Чухме, е, Ирландия и Великобритания е, няма да участват в процеса, което е жалко, защото много англичани притежават недвижима собственост в Южна Европа и са пряко засегнати от проблемите. Ще е необходима голяма информационна кампания, за да стане това ясно. Искам да благодаря на колегата Лехнер за решението, което намери е, е, това, неговата работа е доказателство, че в този парламент работят не само само теоретици, но и практици. Благодаря. Давам думата на Ева Лихтенбергер от името на Зелените. Една минута. Благодаря. Искам да започна своето изказване с благодарност към колегата Лехнер, който работи отлично и по много отворен начин, интегрирайки много добре в работата всички докладчици в сянка. Настоящото решение е всъщност адаптира наследственото право върху развитието през последните години. Хората са мобилни и много често живеят извън своята държава по происход. И когато те остават наследство, техните наследници трябва да върнат случая в страната по происход. Трябваше до този момент и това може да доведе до голямо объркване, много осложнени. За това се радвам, е, че решението беше взето с голямо съжаление, че за пореден път е, Великобритания няма да участва. Е, всяка държава може да намери причини, поради които да не участва, но според мен случай е особено трагичен. За мен беше важно еднополовите двойните двойки да не бъдат дискриминирани, позовавайки се на обществения ред. Това за мен е, е много важно, защото животът се промени. Δίνω лого тора на Кирио е, Садзат Карим. Благодаря. Господин Саед Карим за две минути. Консерваторите. Благодаря, господин председателю. Има някои колеги тук в залата, които ме сочат, жестикулират и говорят, когато бе спомената позицията на Обединеното кралство по тази тема. Най-напред искам най-искрено да благодаря на колегата Лехнер за огромното количество работа, която свърши по това досие. Около две години работи той. Благодаря му за всичко, което направи и а, даде своя принос. Желаем успех в това, с което ще се занимава след като ни напусне, ще ни липсва. Господин Лене каза нещо за избора на време за дебатите в парламента. Този а, дебат много закъсня и аз трябваше да се срещна с господин Левингтън. А, това е министъра по европейските въпроси и един от въпросите, които исках да обсъждам а, с него сега няма да бъде обсъден, но аз съм разочарован от това, че Обединеното кралство сметнаха, че не могат да се включат към този регламент. Винаги съм казвал, че а, въпросът ще остане в сферата на теорията но присъединяването към този регламент би било нещо много реално за много европейски граждани. Около 15% от наследствата в Обединеното кралство а, са свързани с международен елемент. Над 3% от гражданите на Обединеното кралство имат отношение а, по въпроса, защото имат происход от другаде. Много ще са ползите за гражданите на други държави, които живеят в Обединеното кралство и в Ирландия. Има огромна ам, група а, граждани в Обединеното кралство, които живеят другаде. Има и други аспекти на регламента, като например разпоредбите за администрирането, които е, ще засегнат много хора из целия Европейски съюз и трябва да помислим е, дали по този начин е, ще бъдат удовлетворени нуждите на гражданите и практиците. Нека предложат, че по време на второто четене да бъде предвидено време, за да обмислим затрудненията, които можем да преодолеем с едно задълбочено преосмисляне и заедно с комисията да бъдат преодоляни затрудненията, които целим в крайна сметка да отстраним. Благодаря. Следващия е господин Ярослав Пашка. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, прочетах с много голямо внимание и интерес предложенията на Европейската комисия за създаването на европейско удостоверение за наследници и за прилагане на закона за наследството. Все по-голямото по-активното движение на европейските граждани може да създаде проблеми с наследството на лица, които са живели в една страна, а са починали в друга. Ако приемем понятието обичайно местоживеене, нещо, което не е много ясно дефинирано, едва ли това ще ни помогне, тъй като е, става дума за едно много смътно понятие различни съдилища в различни страни членки могат да го толкуват различно. И за това е необходима по-точна дефиниция. Благодаря. А сега ще дам думата на господин Димитър Стоянов от независимите минути. Въпросите с съдебните спорове относно наследството са едни от най- тежките междуличностни отношения, които са регулирани от правото. И обикновено те са едни от най-сложните за решаване. Не случайно казуса, който аз трябваше да реша, за да завърша своето юридическо образование на изпита по гражданско-правни науки, беше точно от тази материя. Ставаше въпрос за разделяне на едно наследство. Разбира се, в мащаба на моята държава членка, което до някъде го опрости, но аз имам пряка представа именно този случай в моя живот всъщност колко сложна е тази материя. Имам пряка представа каква огромна работа свърши колегата Лехнер и мисля, че този последен за него доклад в Европейския парламент е една прекрасна корона, един медал, който той ще може да носи до края на дните си и ще го помни всички с това тук в Европейския парламент но искам да направя и една друга точка да отбележа във връзка с това което казвам в момента имайки предвид собствените ми доклади които съм получил в правната комисия и това колко много е, е работил господин лехнер а именно госпожо комисар прави ми впечатление че законодателните предложения на комисията стават малко по некачествени отколкото сме свикнали. знам че вие разчитате на нас като ангажирани европейски политици да свършим такава добра работа както господин лехнер но бих искал да помоля комисията да се отнася по сериозно и да внася по качествени актове. благодаря ви. А сега ще дам думата на господин Тадеуш Цвевка за две минути. Благодаря, господин председател.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 Очевидно има някакъв проблем с превода. Съжалявам, че ви прекъсвам, но има, превод, има проблем с превода. Продължете, ако обичате. господин Зевка, продължавайте, ако обичате. Има ли, имаме ли превод от полски? It's okay. Pozostawiam zatem tę uwagę wstępną do Оставям на страна Ако искате да започнете реста си от начало, казва председателя. Start. Yes. Мога ли да започна отново, казва господин Зевка? Да. Господин председател, трябва да кажа, че е, вече сме с един час закъснели. Този дебат би трябвало да бъде планиран по-добре. Обсъждаме много важен въпрос. Не може да закъсняваме толкова много в Европейският парламент. Госпожо комисар, е, дами и господа, е, много пъти ни опрекват, че обсъждаме въпроси, които са далеч от ежедневния живот на европейските граждани. И с право ни обвиняват, защото много пъти обсъждаме теми, за които европейските институции нямат законодателни правомощия. Тази вечер обаче обсъждаме въпрос, който е много важен за европейските граждани. Става дума за законодателен акт, който ще им служи често и то в трудни обстоятелства когато човек е загубил някой близък, след това се изправя пред един лабиринт, свързан с проблемите на наследството. Така че законодателният так, който обсъждаме, е и подготвен от колегата Лешнер, на когато благодаря от сърце, е особено важен. Става дума за даване на по-голяма правна сигурност, когато става дума за разпореждането с наследството. Става дума за взимане на едно решение на европейско равнище, разбира се, без да се променят националните закони. и като зачитаме националното законодателство, трябва да се опитаме, и това, и това правим, да улесним животът на нашите граждани, на гражданите на Европа. Това ще направи създаването на европейско удостоверение за наследници. Докладът, по който господин Лехнер е, работи две години и половина, с участието на други депутати ще бъде значителен принос в това отношение. Законодателството в областта на наследството се различава много в различните страни. За да се е, решат тези проблеми е необходима висока квалификация – а, именно такава класика, квалификация притежава нашия докладчик. А, трябва да се каже, че е било необходимо и да се спазват определени правила, за да се избегнат сблъсъци между различните правни текстове. И още нещо, господин председател за да могат европейските граждани да имат полза от този закон, те трябва да бъдат достатъчно добре информирани за своите права. Благодаря. А, колеги, моля, спазвайте времето, което ви е отредено. А сега думата ще има господа Евелин Вегнер. Благодаря, госпожо вице-председател на комисията. Новия регламент ще облегчи живота на много наследници и драстично ще намали броя на трансграничните дела, свързани с наследство. Хора, които разполагат със собственост в друга страна членка или живеят в друга страна членка, ще имат по-голяма правна сигурност, когато оформят своето завещание или планират своето наследство. Трябва обаче да преглътнем е, един горчив хап във връзка с този рекламент. Е, заради две страни членки съвета е, не можа да вземе добре своето решение. Е, Ирландия и Великобритания не се включиха а, заради каузата във връзка с дараенията. А, това ще ощети не само британците и ирландците, а ще ощети и е, гражданите на други страни членки. Така че проблема не е британски или е, ирландски. Не бива да допускаме тук да бъде създадена възможност за избиране на най-подходящата правна система. Европейския парламент по време на всички преговори се изказа в полза, полза на обща уредба, но управлението на наследството, например, остава недостатъчно уредено и е свързано с правна несигурност. Призоваваме съвета да намери компромис по двата отворени въпроса в името на по-голяма правна сигурност и по-голяма прозрачност за гражданите. Не би трябвало да ускъпяваме и да усложняваме тази страна от правото. Новия регламент, касащ наследството, е практически ориентиран и е правил, но не бива да създава възможност за извличане на ползи от граждани на Великобритания и Ирландия. Господин Лехнер, не бихте ли могли да останете още малко, докато се разрешат и тези въпроси? Επόμενος ομιλητής είναι на κύριος Янус Войцеховски за δύο лепта. Dziękuję panie przewodniczący. E, debatujemy nad господин Янус Войчаковски за две минути. Благодаря. Наследственото право е една е, от законовите области, която засяга почти всички граждани на Европа. По-голямата част от европейците рано или късно оставят наследство за добро или лошо. И се оказват, техните наследници се сблъскват с същите проблеми. Господин Лехнер е свършил много добра работа, заслужава поздравления. Въпросът е да се улеснят гражданите, да се опростат процедурите, да се улесни изборът на юрисдикция и на приложимо право. Искам да поздравя господин Лехнер за неговата работа. Този регламент ще помогне на европейските граждани тъй като ще опрости решаването на проблемите с наследството, ще преодолее много от бюрократичните трудности, които съществуват. Ще помогне за решаването на сложните проблеми поради различията в законодателството на различните европейски страни. А сега господин Джеран Батон. Благодаря, господин председател. От този регламент изправен пред опасността да засегне закон за собствеността и въвеждането на европейски данък върху собствеността. Ние тук всъщност обсъждаме а, това Европейския съюз да поеме всички правомощия, свързани с наследството. Това не е направено като принципен въпрос, защото принципи няма. А, това, което мен ме удивява, че Обединеното кралство не се присъединява, то никога не е имало и намерение да го а, прави. Някои от депутатите тук може би ще помислят за това дали трябва е достатъчно разумно да се предоставят допълнителни правомощия на Европейския съюз. Това ние сме против това предложение. Благодаря. Господин Балдасари има думата за две минути. Грация, президенте. Джентиле комисар. Благодаря, господин председател. Уважаеми е, господин председател, уважаема госпожо е, комисар. Е, 450 хиляди е броя на наследствените дела, които започват всяка година в е, Европейския съюз. Повече от 120 милиарда евро е сумата засегната от този регламент. Въпреки това, обаче за гражданите все още има много трудности във връзка с това да видят коя е държавата е, и коя е инстанцията, която отговаря за техния случай. Към това се прибавя факта, че повечето е, страни членки членки не дават възможност на гражданите да изберат юрисдикция за своя случай. Сложни са и въпросите с признаването на автентичните актове. Това а, са част от големите недостатъци до този момент, които ощетяват а, гражданите. Това означава, че ние няма да приемем в момента не обикновен а, законодателен акт, а ще а, приемем един инструмент, който ще уреди една важна част от живота на гражданите. Наследството, предаването, предаването на наследството, правилата, които а, се прилагат. А, въздействат на целите структури на обществата. За това искам да благодаря на всички, които допринесаха за изготвянето на този труден доклад, най-вече на колегата Лехнер, за свършена за ангажираността в а, тежи, тежки времена. Благодаря ви, господин Лехнер, от името на милионите европейски граждани, които ще се възползват от този законодателен акт, който работи за техните интереси и работи за европейското сближаване. Давам думата на Катерина Неведалова за минута и половина. Мислям се, че трябва съгласие с закладними разhodnutia. Трябва да се съгласим с основните предложения на комисията. Разбира се, тези предложения няма да повлияят на националното законодателство, но ще помогнат за трансграничното прилагане на правила в случаите на наследяване. Предложенията са ясни, изчерпателни, разбираеми за гражданите. Въвежда се понятието обичайно местоживеене, по този начин компетентните власти могат да бъдат избрани от е, заинтересованата страна. По този начин ще се защитат интересите на членовете на семейството. Ще се избегнат или намалят злоупотребите. Той ще се подобри сегашното състояние на нещата. Гражданите ще могат да ползват правата си. А нещо, което е много важно. Ще се укрепи правния ред и ще се създаде европейска добавена стоеност. Благодаря. И накрая. Госпожа Тикао, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Функционирането на външният, вътрешният пазар ще бъде улеснено, ако се премахнат трудностите пред трансграничното наследяване. Това се отнася до всички страни на гражданското право до всички а, форми на трансфер на права а, и собство, и имущество. Предварително а, ще бъде избрано а, прилагавият, а, а, приложимия, приложимия закон. А, този процес ще продължи до, докато приключи процеса на наследяването. Нотариалните актове, свързани с наследството в страните членки, също ще трябва да отговарят на определени норми. Европейското удостоверение за наследници е, ще доведе ще, до регистриране на наследяемата собственост в страните членки ще бъде необходимо представянето на строго определени доказателства, съгласно законодателство на съответните страни членки. Това се отнася примерно до фискални гаранции и други подобни. Този регламент ще трябва да се прилага от всички страни членки. Разбира се, Обединеното кралство, Ирландия и Дания са използвали е, е, правото си да не участват в този регламент е, и това е достойно за съжаление. А сега преминаваме към спонтанни изказвания. Госпожа Базеско. Този доклад внася допълнителна яснота в уреждането на въпроса за европейското наследство смятам, че уместно се приема, е уместно да се приеме, да се прилага законодателството там, където са интересите на засегнатите страни. Полезно ще бъде също така използването на европейско удостоверение за наследство. Това ще подпомогне дългосрочната мобилност на европейските граждани, ще направи предвидимо целият процес на наследството, в цялото европейско правно пространство. Искам да подчертая, че в това отношение новият граждански кодекс на Румъния внася определени пояснения. Той гарантира оптимално функциониране на при решаването на тези въпроси. Сега господин Месерош. Всеки европейски гражданин има право на наследство и всеки е, завещател има право да определи какво ще става с неговото наследство. При трансграничните случаи често има административни и правни пречки. Благодарение на настоящия регламент, за в бъдеще ще имаме много по-голяма правна сигурност, която е, ще се установи във всички е, страни членки. Европейското доставление за наследство служи също на тази кауза кауза. Това удостоверение ще се признава във всички страни членки и това ще облегчи съществено работата на администрацията. Обикновено всеки наследник има нужда от много документи. Много е важно тези документи да могат да бъдат издадени и на езика на мълцинствата. А, сега искаме да се сбогуваме с колегата Лехнер и да му пожелаем всичко най-добро. Андрес Мелцер има думата. като си помислим от кога съществуват свободите на Европейския съюз, е, е очудващо да, е, да видим как Европейския съюз напоследък се занимава с проблемите, които ограничават тази е, свобода. Е, все повече се увеличава мобилността на работниците, пресключване на бракове и така нататък. И за това е важно да се създаде правна сигурност за тези трансгранични случаи. Да, важно е да се създадат правила, които да са разбираеми за гражданите. Важно е наследство да бъде уредено а, според правото на страната по происход, защото се предполага, че гражданите поне малко го познават. А, тук гражданите имат право да а, изберат кое право ще прилагат и това е правилно. Благодаря. Λόγο Госпожа Рединг има думата от името на комисията. Господин председател, смятам, повтарям, смятам, че това са всъщност добри новини за европейските граждани. 450 хиляди са наследствата, които годишно имат някакво отношение към отношение през граница. Ние по този начин ще ограничим а, бюрокрацията и ще изпълним правото на европейските граждани за свободно движение. За първи път а, можем да преодолеем основополагащите проблеми и разликите между правните системи. Много работа беше свършена с цел да бъде отговорено на тревогите на Ирландия, на Обединеното кралство – Бъдещия регламент, който се обсъжда, всъщност представлява един добър компромис и Обединеното кралство Ирландия би трябвало да могат да го приемат, е, защото то влече след себе си доста големи ползи за гражданите им. Така или иначе, ако решението бъде взето без участието на Обединеното кралство и Ирландия, те винаги ще имат възможността да се присъединят на по-късна дата. Сега по отношение на информацията. Съгласна съм с депутатите, които казват, че е много важно, след като влезе в сила този акт, да бъдат уведомени европейските граждани за техните права и възможностите. Европейския съвет на нотариуси, нотариусите разработи един вебсайт с финансовата подкрепа на комисията. Сайта е на 22 езика и целта му е да осведоми гражданите на Европейския съюз за новите правила, които ще влязат в сила. Смятам, че е изключително важно нотариусите, нотариалните камери на всички държави членки да бъдат информирани за това и съответно да осведомят своите клиенти за новите възможности. Благодаря. Госпожо заместник председател на комисията, господин Лехнер, и аз искам да ви поздравя. Не, изчакайте малко, моля, господин Лехнер, казва председателя. Искам да кажа нещо важно по ваш адрес. Искам да ви поздравя. Желая ви крепко здраве Надявам се, че ще можете да вложите своите познания в полза на европейските граждани. И радваме се, че имахме възможност да работим с вас в комисията. Сега имате думата. Благодаря ви, господин председател, за милите думи на сбогуване. Е, ще се старая да а, мине много време, докато аз се възползвам от а, а, клаузите на регламента. Благодаря а, и на колегите, които работеха с мен, и на комисията. Сътрудничеството беше чудесно. Комисията даде основата, на която ние работихме. А, скъпи а, колеги, живота е многообразен. Конфликтите са много. Въпросът е много а, разнообразен. Така че не е възможно всички да бъдат доволни от а, решението на проблема винаги ще останат отворени въпроси и проблеми. И за това съм съгласна с това, което каза господин Берлингер. Но госпожа Легнер ще, е, е, Регнер ще кажа, е, че очевидно не сме се е, разбрали. Е, всичко е уредено, така наречения глоупек и даренията при живе въпрос е по какъв начин този въпрос е уреден, но на той не е уреден по начин такъв, какъвто би удовлетворил нашите нашите британски и ирландски колеги. Друг е въпросът дали ще можем да постигнем решение, което да удовлетвори е, е, всички британските граждани, които днес живеят в Белгия, в е, Франция и притежават там е, е имущество. Там те също прилагат чуждо право, а не британското. Нека сега да оставим да минат няколко години, да съберем практически опит е, е и ще видим как ще можем да доразвием нещата. Аз лично лично бих могъл да си е, представя, е, че след 10 на 20 години може да разширим свободата на избор на е, завещател. Във всеки случай настоящия регламент представлява голямо подобрение на ситуацията за гражданите и за администрацията и представлява краягален камък в развитието на европейското законодателство. Благодаря за милите думи на всички колеги. Благодаря. Alles Gute, lieber Kurt. Всичко най-добро, скъпи Курт, казва председателя. ψηφοφορία θα αύριο 12.30 το Колеги, приключваме този дебат. Ще гласуваме утре в 12.30.